Колеги, след тази вдъхновяваща реч ще трябва да, приключиме с нашата работа. Има три обяснения на вод доклада на госпожа Коцарино и има един записал с госпожа Андриней, Андрикен. Господин председател, приветствам факта, че а, че че, че, че грешките и е, нередностите в европейските сметки са, е, намаляват с 34% и това наистина е насърчаващо. Това става благодарение ролята, която играе Олаф и другите служба. Аз пред, предлагам в нашето предложение да, да бъде прието за по-добро сътрудничество между различните служби. От, от друга страна, в Е, в Европа на, на, на 10 нередностите се увеличиха с 8%, докато в Румъния и България те се увеличиха с 132%. Така че трябва да, е, да приканиме тези страни да, да вземат всички мерки за прозрачност на обществените поръчки и правилно управление на фондовете. Има ли някой друг? След това, за това минаваме към следва, следващия доклад, доклада Дойч. Госпожа Андракин. Е, първо е, бих искал да благодаря на господин Дойч за чудесния му доклад. Е, Днес съществената дискусия, която се проведе по резолюцията, която аз подкрепих, беше чудесна отправна точка за бъдещото развитие на бъдещата инвестиционна Европейска банка, особено за изпълнение на стратегията 2020. Още веднъж искам да приканя на европейските правителства да предоставят средства на тази банка, особено за да могат да се инвестират инвестират в областите, където тези инвестиции са най-необходими, предвид и на кризата конкурентоспособността и политиката на съседство и възможността тази банка да отпуска субсидии трябва да бъдат подсигурени повече от всякога. Някой друг иска ли да вземе думата по доклад на господин Дойч? Не. В такъв случай последното обяснение на ВОД е по доклада е, за всички издевателства, които са извършени в Нигерия, през януари и марта ние станахме свидетели е, на, изклю... Е, е, на изключително много жестокости в Нигерия, където стотици се гинаха, включително деца и жени, така че е необходимо преди всичко помирение и мирни преговори между мусулманите, които живеят на север и християните, които живеят на юг. На второ място трябва да има предвид, че въпреки, че Нигерия е един от най-големите производители на петрол в света, голяма част от населението живее под линията на бедността и не се възползват от развитието на страната. Корупцията, която е широко разпространена, трябва да бъде предмет на нашата борба. Няма съмнение, че подкрепата на Европейския съюз за Нигерия трябва да бъде насочена към най-големите проблеми, към най-чувствителните области, за да може да се постигнат почти поне някакви видими успехи в тази страна. Да, някой друг. Господин Малдър, заповядайте. Благодаря, господин председателю. Най-последните новини от Джос са доста обезпокоителни. Християни са убити, които са ам, от членове на мусулманска организация. Беше съобщено, че всички те са убити, тези невинни жертви, което означава, че има безнаказаност в Нигерия. Говори се и за преследване на определени групи от хора с различна религиозна принадлежност. И Отговорността се поема от мусулманската организация. Това трябва да бъде подчертано ясно в член 5 в резолюцията се подчертава изготвянето на декларация. Е една проста декларация, но не можем а, да оставим християните без подкрепа. Господин Кели. Извинявайте, аз не съм си на местото. Е, преместих се. Мисля, че е ужасно, че е, страна, е, където има такива ресурси като Нагерия, всъщност има такива жестокости, но едновременно с това, чувайки това, което каза вице-президента, решението трябва да бъде в диалога, диалога, диалога, като се съчетава с образование, образование, образование. По този начин ще се стигне до мир в тази страна. Много ми хареса, че господин вице-президента е, цитира ирландски поет, че се родила жестока красота. Нека в, да има прекрасна красота е, да разцъфне в Нигерия, където да има мир и благоденствие. Европейски съюз ще изиграе важна роля и днес е, при дискусиите аз мисля, че ние създадохме някакъв проект за това и това високо оценявам. Благодаря ви. И така.